парламентарни комисии и делегации. Списъкът с новите назначения ще бъде публикуван в протокола от настоящото заседание. Ако до края на заседание на сесията няма възражения, тези членове ще се считат за приети ще подпиша 8 законодателни акта, приети съгласно обикновената законодателна процедура. Заглавията на тези актове ще бъдат публикувани в протокола от днешното заседание. Преминаваме към плана за работа, прият от